съобщения, по-точно две. Компетентните органи на Гърция ме уведомиха, че господин Стиляно Колоноглу замества господин Колонос, считано от 27 януари в съответствие с член 27 от правилника и член 4 линия 1 от правилника този Акта влиза в сила през 2015 година.